на независимите, считано 23 март. По време на заседанието 22 март 2017 година Комисията по правни въпроси провери мандата на господин